Много ви моля, заемете местата си в тишина, за да започнем нашата работа. Първа точка приемане на дневния ред. I would ask everyone to sit if possible and... Много ви моля, заемете местата си и запазете тишина. Ако нямате възражения, смятаме, че проекто дневният ред е прият. Втора точка съобщение на председателството. Както знаете, нашето заседание се предава по интернет. Разполагаме с превод на 20 език, освен на латвийски, малтийски. Литви. Uh, daily and Não, não é grego. So, available on 10 to 11 years. So our third point. И естонски. Трета точка от дневния ред съвместно заседание на комисиите Агри, Енви, Деви. Ще обменим мнение с госпожа Мария Елена Семеда, заместник генерален директор по климата и природните ресурси на Организацията за изхранване и земеделие на ОНЕ. Всяка година на 16 октомври отбелязваме Световния ден на храните в чест на създаването на ФАО през 1945 година. През последните години нашата комисия отбелязва този ден като организира съвместно заседание с комисиите НВ и ДВ. Тази тази година организираме това изслушване малко по-късно, предвид изборите и ще обменим мнение с госпожа Мария Елена Семеда, която ще ни говори за устойчивостта и усъвършенство на устойчивостта на световните системи за изхранване колегите Томас Тобет, председател на Деве и Севтан Сату. Не. Томас Тобе, chair of Деве комитет. Томас Тобе. Юкнер Чевес, uh, it's the member of Деве committee. Here, sitting here. Ah, sorry. Correction made? No? Така, извинявам се, казва председателят. Допусна грешка. Днес имаме удоволствие да сред нас да бъде госпожа Хаза Виновивечи, член на комисията на ДВ и вторият заместник председател на комисията ЕНВИ. Бих искал също така да пожелая добре, добре дошла на госпожа Карла Монтесини от комисията, както и представители на различни комисии на Европейската на генерални дирекции на Европейската комисия, Агримари, Енви и Клима. А сега ще дам думата на представителката на комисията Деве за уводни думи. Госпожа Хажа а след това ще дам думата на представителката на ФАО, госпожа Мария Елено Семедо и след това на госпожа Карла Монтесини от Европейската комисия. След това ще разполагаме с 40 минути за въпроси и отговори, които ще организираме в два кръга и след това ще дам отново думата на госпожа Мария Елена Семедо за заключителни бележки и на другите желаящи. Бих искал също така да поздравя нашите посетители, които са гости на господин, господин Хойзлинг господин Анджело Тиопи, представител на италианска организация и господин Фланаган. Welcome to all the delegations. Thank you for... Благодаря на всички от тези, които са сред нас. А сега давам думата на госпожа Хаш. Thank you, co-chair. Благодаря, господин съпредседател. За мен е като доктор, като педиатър, тази тема е от огромно значение. И в... аз ще съпредседателствам това заседание. Бях помолена само преди няколко дни. Аз съм новоизбрана депутат депутат. Благодаря ви за значението, което давате на тази тема. Днешното обмен на мнения, информация е много уместно и много своевременно. Благодаря ви за това, че организирахте съвместно заседание с комисията ДЕВЕ. Основно човешко право е правото на изхранване и на добро на добра храна, но, но това може да стане само ако всички имат достъп до здравеопазване и храна по всяко време. През Обединените нации приеха една обща рамка за съвместна дейност, приемен, приеха 7, 17 глобални цели, включително и целта да се прекрати с глада и да се подобри при, системата на предхранване и цялостната земеделска система. Световните ръководители поеха ангажимента да ликвидират бедността, глада и до 2030 година да се подсигури достъп до прехрана и здравеопазване на всички. Целта е обаче да постигнем това, справяйки се с новите предизвикателства, развивайки устойчиво земеделие и, предоставяйки предоставяйки достъп до прехрана на всички, като подпомагаме и уязвимите групи и се бориме срещу е, лошото хранене и недохранване. С, с целта е да се елиминира бедността, да се надхранат всички, но за, но за това Нека не, нека не забравяме, че 2000, през 2018 година броя на недохранените и зле нахранените в света спад. Огромни са предизвикателствата, в които сме изправени, за да постигнем нула глад до 2300 година. В доклада се казва, че броя на че, че същевременно в нашите, предизвика... нашите предизвикателства са и следните. Е, Спускваме се с е, затластяване и е, свръхтегло във всички краища на света, включително млади и възрастни. Положението все, все още в Африка не е толкова страшно, но тъй като в този регион има най... градът е най-разпространен, но почти във всички региони този проблем става все по-голям и по-голям. В източна Африка около 20% от населението е страда от недохранване. От 2011 година насам Има, на, има нарастване на недохранването в някои африкански страни следствие на бавно развитие или стагниране на економиката. Затова Обединените нации приеха необходимите цели за прекратяване с глада, в момента сме изправени пред огромни предизвикателства, но нито една страна не може да се справи сама с тези предизвикателства. Но необходими са допълнителни усилия на, от, на равнище отделни страни, но също така засилване на международното сътрудничество. Европейският съюз е най-големият вносител и износител на селскостопански продукти и важен актьор на международните пазари за селскостопански продукти. Всички наши политики обаче трябва да, да включват и различни мерки с цел развитието на сътрудничеството в областта на изхранването. Но реформата на ОСП трябва да вземе предвид и различните аспекти, свързани с проблемите на развиващите се страни и по-специално на най-малко развитите. Сега очаквам с нетърпение да чуя представенето на, на, на политиките на ФАО от страна на госпожа Мария Елена Семедо. Благодаря, госпожо Хашо. Сега давам думата на госпожа Мария Елена Семедо. Uh, members, dear... Благодаря много. Добър ден на всички, уважаеми дами и господа депутати. дами и господа, за мен е чест за първи път да се изправя пред четирите парламентарни комисии, които се занимават с ключовите приоритети, свързани с работата на Организацията за храните и селското стопанство на ООН. Става дума за селското стопанство, околната среда, продоволствената сигурност, развитието и риболова. не бихме могли да гарантираме здравословни храни за всички, ако не организираме нещата така, че да запазим и природните ресурси. Нямаме много високи постижения по целите за устойчиво развитие, особено по втората цел елиминирането на глада и всички форми на недохранване. Съгласно доклада за състояние на продоволствената сигурност и а, изхранването през 2018 година, гладът и е, недохранването а, се увеличават. Над 2 милиарда души нямат до, достатъчен достъп до достатъчно храна или до достатъчно хранителна храна. Също време, но на места има епидемични данни е, е, е, епидемични нива на затластяване, особено сред деца на училища възраст. Гладът и затластяването са двете страни на една и съща монета достъп до здравословни храни. Не можем да чакаме. Трябва да преобразуваме световните продоволствени системи. През последното десетилетие обръщаме внимание основно на производството на повече храна, но ако не променим моделите си на производство и на потребление, така че да се произвеждат по-добри и по-здравословни храни, няма да можем да изхраним планетата и да я запазим. Основният елемент е насърчаването на прилагането на здравословни диети, хранителни режими. През 2021 година ще има среща на върха за храните, вече бевена от Антония Готиерес в Организацията за храните и селското стопанство. Сме сигурни, че Европейския съюз ще участва много активно. Уважаеми дами и господа депутати, ако искате да преобразувате системите на продоволствието е много важно семейните селски стопанства да не работят в бедност, да има устойчиво селско стопанство и да се елиминира несигурността при продоволствието. Затова трябва да се работи по целите за устойчиво развитие. Съдя внимателно обсъжданията в Европейския съюз и съм сигурна, че устойчивостта е тема, която за вас е важна. Тя е включена и в, в реформата на общата сълскостопанска политика, както и в бъдещата стратегия за биологичното многообразие на Европейския съюз. Устойчивото развитие, устойчивостта към промените в климата – агроекологичните мерки, включването на съображения, свързани с биологичното многообразие, са основните елементи тук. Целта е да има устойчиво селско стопанство навсякъде по света. Имаше е, три конвенции в Рио и се предвижда конференция за климата и за биологичното многообразие – по всяка една от тези теми е, трябва да се намери най-доброто решение и компромис, който да се, разчита, да се счита за справедлив за всички. Устойчивото производство на храни е ограничен от много, ограничен от много фактори. Е, променя се в климата, влушава се почвата, губи се биологично многообразие, губят се е, услугите, предоставени от екосистемите. Селското стопанство води до обезлесяване, до загуба на биологично многообразие и до емисии на въглероден двокис. Е, нараства населението на земята, нараства търсенето на храна и горите са поставени под все по-голям натиск. Глобалният доклад за оценка на биологичното многообразие и екосистемите. както и проучването на многообразието, свързано с храните и селското стопанство, ясно показва, че биологичното многообразие е от основно значение за подобряването на селското стопанство, производството на храни подобряването и запазването на ресурсите на планетата и екосистемите все повече се използват екологични практики, за да може да се е, управляват устойчиво ресурсите. Има спешна необходимост да се подобри сътрудничеството между отраслите и да са ангажирани различни заинтересовани страни, за да може да се управлява биологичното разнообразие, при производството на храни и при селското стопанство като цяло. Как да стане това? Според мен селското стопанство е основният елемент, който може да събере всички тези действащи лица, производители, е, оператори на веригата на натрупване на е, стойност и е, крайните доставчици, за да може да се работи по един устойчив начин селското стопанство може да прилага мерки, които помагат за справяне с промените в климата, времено увеличавайки продоволствената сигурност и хранителността на храните. Имам четири конкретни примера. Първо, агроекологичните мерки. Те са един възможен подход – който Организацията за храните и селското стопанство насърчава, за да се подобри взаимодействието между хората, животните, растенията и околната среда, за да се постигнат устойчиви продоволствени системи. Членовете на организацията скоро одобриха десете елемента на агроекологичните мерки, е, които се разглеждат като аналитичен е, начин, е, аналитичен метод за целите на подпомагането на прехода към екологично селско стопанство. Разработваме и нови методи и ще под... и подкрепяме своите членове в интегрирането на тези 10 елемента в своята национална политика. На второ място, отглеждането на животни, въздействието на отглеждането на животни върху промените в климата и природните ресурси е тема, която се разглежда на много форуми, включително и в Организацията за храните и селското стопанство. Близо 40% от общата стойност на съскостопанската продукция идва именно от отглеждане на животни и близо 1 милиард и 300 милиона души зависят от това производство. В някои контексти е, отглеждането на животни е важно за поддържането на пасечните екосистеми, за преодоляване на бедността и за преодоляване на, на недохранването, особено при децата, е, е, бременните жени и уязвимите групи. За това трябва да се прибегне към по-добро отглеждане на животни е, чрез е, е, по-добри методи на зоотехника и чрез по-добро управление на отпадъците. Това е тема, която не е необходимо да се прилага на всички континенти. В Европа, напротив, се консумира твърде много месо. И е, това, че се консумират твърде много бълтачини, е, прави Европейския съюз зависим от други части на света за храни, особено за животински фуражи, нещо, което се отразява тежко на екосистемите. Много е важно да се предприема действия и срещу обезлесяването или влушаването на състоянието на горите. И е важно да се е, намерят начини е, да се отразява по-малко селското стопанство на работа, на състоянието на горите. Трябва да се прилагат мерки от, е, от фермата до е, масата. Близо 14% от храната, която се произвежда, се губи докато стигне до веригата за продажба на дребно. А след това има допълнителни загуби. Намаляването на загубите на храни е не само важен чел от, цел, от целите за устойчиво развитие, но и важен начин да се постигнат други от тези цели, като продоволствена сигурност, хранителност на храните и, природ, и е, екологична устойчивост. Необходимо е да се съберат повече данни за това как и къде се е, е, губят е, храни по веригата на производство и продажби. На трето място, необходимо е да се борим срещу нелегалния, нерегламентиран и недокладен риболов. Ролята на риболова нараства през последните десетилетия. Световен план близо 3 милиарда и 300 милиона души получават 20% от животинските си протеини от продукти на риболова. Обаче се увеличава нередавния риболов и това води до загуби от 20 милиарда евро годишно и засяга много рибни запаси. Нещо, което се отразява зле на устойчивостта на рибните ресурси на планетата. Затова е, нашата организация излезе с първото задължително международно споразумение за пристанищата, което е насочено именно към нелегалния риболов, недокладвания риболов и нерегламентирания риболов това споразумение влезе в сила през юни 2016 година и Европейския съюз е, е негов член. 800 делегата в момента са се събрали в Рим за първия международен симпозиум за устойчивост в областта на риболова. Обедена съм, че този симпозиум ще произведе нови идеи за устойчив риболов през 21 век. Четвъртия ми пример. Кодекс на поведение за раз, разумно и отговорно ползване на торове. Трябва да се предприемат мерки срещу влушаването на качеството на почвите. Предлагат се конкретни мерки и практики е, за насочване на, на всички участващи в използването на торове. Е, е, тези четири примера показват как Световната организация за храните и селското стопанство работи като посредно, за да се постигне консенсус и договореност. А, знаете, че не е лесно да се постигне консенсус между 194 члена. Но консенсусът продължава да е нашия начин на работа и той ще се отрази и на 25-та конференция за климата и на 15-та конференция за биологичното разнообразие. Последната ще се проведе в Китай и може това да бъде парижкия момент за биологичното многообразие. Трябва да работим заедно. Европейския съюз да, трябва да поведе света. Европейския съюз и неговите държави членки работят в партньорство и в контекста на дневния ред до 2030 година. В тази връзка Евро... Организацията за храните и селското стопанство приветства Зеления пакт, предложен от новоизбраната председателка на комисията Урсула Вандер Лайен и ангажимента с целите за устойчиво развитие. Депутатите са от основно значение в подобряването на политиките, създаването на институционална рамка и предоставянето на съответните ресурси, за да се постигне по-голяма устойчивост на планетата. През ноември 2018 година първата световна парламентарна среща срещу глада и недохранването бе проведена в Мадрид. Европейски парламент и Европейската комисия изиграха основна роля за постигането на успех на тази конференция. И в този контекст искам да подчертая основната роля, която играе е, Европейски парламентален алианс срещу глада и недохранването, е, в който участват е, депутати от различни страни, от различни политически групи, от различни парламентарни комисии. Този алианс е по-важен от всякога, за да се постигне устойчиво селско стопанство, здравословни хранителни режими и биологично многообразие. Тези теми да станат едни от основните в дневния ред на Европейския съюз. Благодаря ви много за тази възможност да се изкажа пред вас. Ще се радвам да обменим идеи по всички тези теми и по други важни теми, които смятате, че е важно да обсъдим. Благодаря. Thank you, Mrs. Semedo, for the... Благодаря, госпожо Семедо, за това, че спазихте времето и за задълбочените размисли, които споделихте с нас тук в комисията. Сега за 10 минути ще дам думата на комисията Маргрета Ягер, заместник, генерален директор на ГД Девко. Благодаря. Всъщност аз съм Карла Монтиси, отговарям в комисията за мерките свързани с просперитета и добруването на планетата. Уважаеми господин председател, уважаеми съпредседатели, уважаема Мария Елена, уважаеми депутати, гости. Много благодаря за това, че поканихте Европейската комисия на този дебат. В началото искам да благодаря на госпожа Семедо за това, че направи едно такова интересно и вдъхновяващо изказване. Всъщност, бих искала в началото да спомена ценното сътрудничество, което имаме с ФАО в много различни области. Това сътрудничество не е от вчера. Дълги години вече Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с ФАО в много области. В рамките на различни мандати искам да спомена лесовътството, почвите, рибарството, сигурността на храните, борбата с епизодиите и така нататък. Естествено, има и други дирекции, които сътрудничат с ФАО в рамките на комисията. Няма да ги изброявам сега. Искам да кажа, че ние предоставяме 150 милиона годишно за ФАО това са пари, които отиват за осъществяване на общите ни приоритети. Естествено, водим и стратегически диалог с ФАО. Много е важно да намерим общ отговор на общите предизвикателства. Работим основно в четири области. Инвестиции в селското стопанство, на второ място устойчивост когато става дума за хранителни кризи. На трето място управление на горите по устойчив начин и на четвърто място екосистемите. Ще имаме и още един диалог, който ще бъде с голямо значение. Той ще бъде през 2020 година. Основната цел е да събираме познание и да го разпространяваме, както и да използваме това познание за благото на човечеството. В допълнение към това, което казвам, искам да спомена, че Европейския съюз и ФАО сътрудничат при прилагането на международни споразумения, участие е, в прилагането спрямо нашите международни партньори. Госпожа Самедо вече спомена за различните области, в които ФАО работи. Аз искам да поставя акцента върху една област, където имаме нужда от спешни действия. Устойчивата система на храните. Искам да спомена как Европейския съюз и ФАО сътрудничат и ще продължат да сътрудничат по този толкова съществен въпрос. Само преди няколко седмици ФАО публикува едно проучване, ето го тук. То се нарича Хранителните системи изложени на риск, нови тенденции и предизвикателства. Това проучване е плод на съвместните усилия на ФАО, една, един мозъчен тръст, познат като СИРАТ и Европейската комисия. Проучването е много важно, защото то разглежда взаимодействието между измененията в климата и хранителните системи. Разглеждат се екологичните последици върху съществуващите системи на храните, както и социоекономическите измерения на съществуващите хранителни системи. Основното заключение в доклада е, че хранителните системи са с много цели. Тоест, те вече не се използват само за снабдяване с храни. Не, те трябва да бъдат оценявани през призмата на подобряването на човешкото здраве, създаването на работни места, стабилизирането на поминъка на хората и естествено и в контекста на спирането на измененията в климата. Всичко това, всички тези аспекти са неразделна част от така нареченото зелено споразумение, предложено от госпожа фон дер Лайен. Това ще бъде една от инициативите в рамките на първите 100 дни от нейния мандат. Това споразумение ще включва една нова стратегия за устойчиво предлагане на храни, позната под наименованието от фермата до трапезата. Ясно е, по силата на проучването, което ви показах преди малко, че климатичните действия трябва наистина да са насочени към подобряване на положението, че всички трябва да работим за устойчиви системи на храните. През 2020 година ще имаме и конференция в Китай, посветена на биоразнообразието. Госпожа Самедо я спомена. Там ще работим за създаването на една устойчива нова рамка за животинския свят и за хората. Целта на тази конференция ще бъде да се подкрепи и укрепи биоразнообразието и естествено да се определят екологичните принципи и дейности, възоснова на които трябва да е, търсим напредък. Искам да ви напомня, освен това, че преди няколко седмици ние подписахме едно споразумение за стимулиране на устойчивите сълскостопански практики в района на АКТБ. Стойността на споразумението е около 9 милиона. Искаме да насъчаваме аграрни практики, които са насочени към запазването на биоразнообразието и освен това целят спиране на изменението в климата. Толкова за системата на храните. Искам да спомена още нещо, което беше споменато и от госпожа Семедо рибарството. Само преди няколко седмици обявихме една нова програма на стоеност 40 милиона за подкрепа на устойчивия риболов в рамките на веригата на стоеността на селското стопанство. Тази дейност ще бъде разгъната в рамките на ФАО. Искаме рибарството да допринася за създаването на сигурност на продоволствието, поминък за хората и така нататък. Днес всички мерки, т.е. днес голяма част от мерките, 70% от мерките, които предприемаме за съхраняване на животинския свят, са насочени към рибите. Нека да не забравяме, че населението на Земята нараства постоянно, има свръхконсумация на риба, това също е голямо предизвикателство. През последните няколко години положихме много усилия заедно с ФАО, за да изпълним изискванията по препоръка номер 14 в рамките на целите за устойчиво развитие. Какво правим сега? Е, създадохме глобален регистър на риболовните кораби. Влязоха вече в сила, освен това, и е, държавните пристанищни мерки, мерки по пристанищен контрол. Искам е, да ви напомня в заключение, че областите, в които сътрудничим с ФАО, не са малко. Искам да спомена какво правим и за да се справим с хранителната криза. Знаете, че има световна мрежа, посветена на този проблем. Искам да спомена и как стимулираме селското стопанство. Това се случва чрез един глобален форум, който се занимава с научна дейност, насочена към земеделието. Работим и за устойчивото управление на горите. Виждате, това са всички ключови области, в които работи и ФАО. Ще продължим сътрудничеството в бъдеще по тези въпроси. Искам да ви припомня, че и в ФАО, и в комисията ние винаги целим да има устойчиво използване на ресурсите. Това е много важно, защото в рамките на нашето международно партньорство трябва да се грижим не само за устойчивостта, но и за работните места и за ресурсите пред човечеството, на разположение на човечеството, дейностите на разположение на човека. В бъдеще ще трябва да се положат много усилия. Затова в заключение искам да кажа, че е много местен факта, че през 2021 година ще се проведе среща на върха в световен мащаб, посветена на храните. Очакваме там да видим представители на всички наши партньори, включително и ФАО. Целта ще бъде да направим глобалната система на храните по-устойчива и по-приобщаваща. Благодаря за вниманието. Thank you, Mrs. Благодаря, госпожо Яга. И сега депутатите ще имат възможност за задаване на въпроси. След въпросите ще чуем и отговори на колегите. Моля обаче депутатите да се ограничават в рамките на една минута. Значи ще чуем отговор веднага след въпроса. Ще започнем с господин Дорфман. Имате думата. Благодаря, господин председател. Много благодаря. Мисля, че това, което чухме, беше изключително интересно. Като погледна проекта за реформа на ОСП, който обсъждаме в момента в парламента, можем да кажем, че там не се споменава никъде сигурността на доставките. В уводната част, в съображенията има упоменаване на тази цел, но не и на друго място. Госпожа Семеда каза нещо много важно. Тя направи ясно разделение между устойчиви и не толкова устойчиви форми на животновътство производството на месо, например, е голям проблем, що се отнася до измененията в климата. Милиони хектари пасища на нашата планета и в Европа в частност имат смисъл само ако на тях пасат говеда и се произвеждат протеини след това. Тези пасища могат иначе да се използват под формата на обработваема земя, но не знам дали това ще помогне. Тоест има форми на животновътство, които не са толкова устойчиви, които създават проблеми и трябва да бъдат разграничени. Говорихте и за хранителни отпадъци. Говорихте за недостига на храни, континент Африка, където проблема е най-дълбок. Говорихте за загубата на храни по веригата. Същото, между другото, същата загуба се наблюдава и във веригите на охлаждане. Какво можем да направим, за да подобрим положението в тази връзка, за да може храните да се съхраняват както трябва и да не се губи чак толкова много храна? Председателя, искам да припомня на всички, че трябва да се придържат към отпуснатото им време. Всеки трябва да може да се изкаже. Господин Декастро. Искам да благодаря за интересната презентация. Искам и да поздравя госпожа Семедо. Както вие сама подчертахте, ние създаваме един алианс срещу глада. Съвсем наскоро ще проведем и първа среща в рамките на този алианс. Там ще участват различни политически групи. Много усилия се полагат в тази връзка. На едно бъдещо пленарно заседание ще чуем и директора на ФАО, господин Чу. Той ще ни каже какво точно прави ФАО и какво организира. Както спомена и господин Дорфман, ние в момента се опитваме да преоценим общата селско-стопанска политика. Започваме да работим възоснова на първите хипотези, свързани с тази нова екологична сделка на Фондер Лайен. Надяваме се, че новата ОСП ще бъде неразделна част от тази нова сделка. Не можем да имаме истинска стратегия за борба с измененията в климата без да включим сълското стопанство и фермерите. Фермерите са част от решението. Те не са само проблем. Мисля, че много можем да постигнем, ако работим по силата на принципа на синергията. Благодаря, господин Декастор. Давам думата на господин Хойзлинг. Благодаря, госпожо Семедо, за многото информация, която ни предоставихте. Мисля, че е забележителен факта, че агроекологията вече е в центъра на нашите усилия. Значи не само да произвеждаме повече, но да произвеждаме и по-здравословно. Не става дума само за количество. Естествено, всички ние или голяма част от нас е, консумират твърде много храна. В Европа не можем да се похвалим с е, кой знае колко здравословен начин на живот. Да не говорим, че ние изхвърляме около 30% от храните, които произвеждаме. Вие говорихте за важността на животните и говорихте за поминъка на фермерите. Господин Дорфман справо заяви, че животновътството не може да бъде определено за екологично просто така. Животните може и да ядат храна, да ядат трева, извинете, но 70% от зърнените храни отиват за фураж и това не е устойчиво. В Европейския съюз ние казваме много често, че имаме конкретни цели, използваме красиви думи, но не винаги правим онова, което твърдим, че трябва да направим. Какво да кажем за биоразнообразието? Нашето земеделие се основава на пестицидите. Имаме нужда от по-устойчиво земеделие. И накрая, още нещо, което вие споменахте хранителния суверенитет, този специфичен термин – Има страни, които са изключени от този принцип и ние трябва да окажем натиск върху тях, защото иначе в глобалния юг ще има страни, които няма да могат да се изхранват. Госпожа Агилар. Благодаря, госпожо Семедо. Благодаря, че заедно отбелязваме този тъй важен ден за ФАО. Знаете, че в Европа хранителните и екологичните приоритети се различават от тези в развиващите се държави. А, докато при, при нас това, е, това е много, са много важни въпроси, но в други страни това може да бъде въпрос на живот и на смърт. Какво прави ФАО, за да се пребори с глада и с явленията, проистичащи от климатичните промени? Госпожа Пиерик. Благодаря, господин председател. Спомняме си какво каза комисар Хоган преди известно време. Моят въпрос е свързан с търговските договори с африканските страни. Бих искала да задам въпроси на, на двамата изказващите. Вие, спом, вие спомен, споменахте семейните стопанства в Африка и да, начина по който да ги защитим. Но как да ги защитим, когато повечето от тях вече са в ръцете на китайците? С какви инструменти разполагаме? И още един въпрос, свързан с рибарството. Аз съм от Нидерландия. А, Северно море в скоро време ще бъде е, просто едно поле, осеяно с е, вятърни турбини. Нека не забравяме, че рибарството е част от е, защитата на изхранването. Какво ще кажете за този проблем и как да го развием, господин Кристиансън? Благодаря. Благодаря за това, че Мария дойде при нас. Съвсем скоро ще станем 10 милиарда. Това е едно предизвикателство. Как ще изхранваме толкова много хора? Има три области, в които трябва да действаме. Значи сигурност на храните, нови технологии, които да дадат възможност да сме резистентни и трябва да имаме и по-засилено производство. Освен това, трябва да имаме повече място за биоразнообразието. Е, земеделието е част от решението. Благодаря. Thank you. I'll give the floor. Благодаря. Господин Хуисен. Благодаря, господин eh, председател. Радвам се, че провеждаме поред подобен дебат, тъй като това е едно от големите предизвикателства, с които ще трябва да се справяме в бъдещето. От една страна глада и недохранването не намаляват, напротив те, само се увеличават. Европа носи голяма отговорност. Ние сме износители от една страна, от друга страна сме и търговски партньори на развиващите се страни. Направихме много за подпомагане на развиващите се страни. Премахнахме и помощите за износ, но моят въпрос е конкретен. Какво можем да правим, да направим допълнително за Африка, за развиващите се страни? Трябва да, какво трябва да направим, за да изв... инвестираме в развитието в тези страни, в складирането, в възможността на тези страни да преработват природните си ресурси, за да не бъдат зависими от други. Госпожо Семе, доправиме ли каквото трябва и правим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 Так, фру Семедо, фър... Благодаря, госпожо Семедо, за това, че сте тук, за изказването. Аз бих искала да говорим и за климата, и за химикалите. Ще започна с химикалите. Знаем, че по-настоящем има много интензивно използване на химикали в земеделието и това води до големи проблеми за биологичното разнообразие. Много видове измират, не само насекоми. Най-вече са засегнати, между другото, от тези, които трябва да опрашват нашите растения. Има големи проблеми, съответно, в екосистемите, за здравето на хората. Мисля, че трябва да се стремим към устойчиво производство на храни. Науката ясно се е изказала относно опрашващите видове. В един доклад през 2017 година ООН, между другото доклада се нарича Правото на храна, се казва, че използването на пестициди не е довело до увеличаване на храните, Просто консумацията в индустриализираните части на света е станала по-голяма, но не навсякъде. Какво смятате вие за това интензивно използване на химикали в селското стопанство? Мисля, че това е голям проблем. Голям проблем е и високото потребление на месо. Какво ще направите, за да намалите консумацията на месо? За да имаме по-добро здраве и по чиста природа. Има един нов доклад, който показва, че трябва да има драстични промени и в тази връзка. Има още двама желаящи да се изкажат. Много ви моля, не повече от минута, минута и половина, за да могат нашите оратори да ви отговорят. Госпожа Мортнер. Благодаря, господин председател. Въпреки, че в, вече много по-малко говориме за интензивно селско стопанство, целта е как да произвеждаме повече, като същевременно опазваме почвите и използваме по-малко земя. Това е първо. И второ, къде е присъствието на жените? Имате ли някакви данни за проекти, в които те са изиграли по-важна роля? И трето, каква, какви ще бъдат мерките за е, елиминирането на глада? Може би повече протеини, може би но това не е достатъчно. Може би са необходими много повече инвестиции, да има много по, по-добро възпитание, образование в тази област и да създадем един световен алианс за по-доброто използване на ресурси с по-малко разходи и същевременно да се пребориме и с, а, с наднорменото тегло и а, е, затластяването. Госпожа Катайнен. Благодаря. Все. Необходимо е да ядеме все повече и повече а, е, зеленчуци а, е, и плодове. Естествено, че говеждото месо няма изцяло да изчезне от а, нашата хранителна диета но, също, но същевременно не, не можем да осъдиме за винаги говеждото месо. Има все пак региони, където има достатъчно място за едно добро развитие на животновътство. Има и, има и, има и страни, в които има много добро хуманно отношение към животните, където не се използват използват а, прекалено много антибиотики. Как бихме, как бихме могли да изпратим посланието, че има мерки, които спомагат за постигане на а, целите и че когато се използват достатъчно е, етични мерки и подходи, нещата са е, водят до добри резултати. Господин Лесер. Благодаря, господин заместник председател. Искам да продължа казаното от Елзи Катайнен. Нашия подход към животновътството трябва да бъде много по-цялостен. В крайна сметка не, не навсякъде се тъпчат животните с антибиотици или се хранат с фураж ГМО. И мисля, че нашият подход трябва да бъде много по-прагматичен. И второ, що, що се отнася до храненето? Не, не трябва също така да забравяме и на, че дълголетието се е увеличило в целия свят и това все пак е благодарение на по-здравословното хранене. Е, мисля, че земеделието много спомогна и мисля, че европейското земеделие е, включи много еконорми, за да отговори на изискванията. Така че нека не, нека не забравяме, че много вече е било свързано, извършено от земеделците. Има ли други въпроси? Ако не, да дам думата на госпожа Семедо за десетина минути и може би после и на комисията, ако е необходимо. Сега първо госпожа Семедо. Благодаря за вашите въпроси. Те са много разнообразни. Ще се опитам да ги е, групирам и да, да отговоря така по-холистично на вашите запитвания. Мисля, че от дискусията стана ясно, че нашите предизвикателства са две. През 2050 година ще трябва да изхранваме 10 милиарда души. Как да постигнем изхранването на хората, като произвеждаме същевременно устойчива и екосообразна храна. Но имаме и други проблеми. Недостиг на вода, замърсяване и деградация на почвите. И нека не забравяме от откъде идват и 50% от калориите, които консумираме. От, те, и, те се генерират от пшеницата, ориза и царевицата. Тоест от три вида. Защо да не, да не извършиме някои промени и да е, консумираме други видове, които са също така хранителни и които ще бъдат и по-здравословни и ще ни позволят да е, промениме модела. Трябва също така да залагаме на иновациите, технологическите, разбира се, но и на новите начини на производство, на по-голямо, по-голяма диверсификация на продуктите, на различен начин на производство. Как да съчетаеме новите познания с традиционните познания – всичко това трябва да бъде разглеждано като едно цяло. А, също така потребителския модел. Мисля, че нашият модел не е достатъчно устойчив. Над 2 милиарда души в света е, страдат е, от е, затластяване. Защо? Защото не ядеме, не се храниме правилно. Може би ядем прекалено много нездравословна храна, ядем прекалено много месо. Сега, решението, разбира се, не е да се отречем от месото, а да имаме една здравословна и балансирана хранителна диета. Нека да дам пример. В Съединените щати всеки гражданин изяжда 100 кг месо годишно. В Гамбия хората ядат 3 кг месо годишно. Аз не мога да отида в Гамбия и да кажа не ящо месо. Но Разбира се, тяхната диета трябва да бъде повече растителна, но също времено тя трябва да бъде балансирани трябва да има едно балансирано разпределение на количествата. Много често говорим и за средиземноморската е, диета, средиземноморския начин на хранене, но има и други е, начини на хранене, е, които са много, до, много подходящи за хора, родени в дадени региони. Тоест, Нашата, нашата цел е да имаме една по-здравословна, по-балансирана е, хранителна диета, режим, като същевременно опазваме почвите. Това е. Това трябва да бъде нашата цел чрез биоразнообразие, чрез агроекология, чрез нови начини на производство. Що се отнася до отглеждането на животни, основният елемент е то да се случва по по-ефективен начин. Как можем да използваме и да запазваме пасищата по-добре? Как можем да работим в економика в кръг, когато произвеждаме е, животни? И в Аржентина и Уругвай вече натрупа много опит и се въвеждат нови решения. Там има достатъчно пасища, уверявам ви, но въпреки това се изчерпват наличните ресурси. Е, или ако не са изчерпани сега, е, има опасност да се изчерпат за в бъдеще. Трябва да действаме, защото в момента имаме достатъчно данни и можем да планираме действията си, така че да не се стигне до проблеми за бъдеще. Другият въпрос е, е загубите и разхищението на храни. Когато говорим за загуби, е, говорим за това, което се случва след производството, т.е. процеса на пакетиране, на складиране, инфраструктурата, системите за охлаждане – тези проблеми възникват основно в Африка и в Азия. В Европа системите са по-ефикасни. Е, така че този тип проблеми възникват основно в развиващите се страни. А разхищението на храни е, е храните, които се губят на пазарите или в процеса на производството. Това е важно, защото за да се произведат тези количества храни са необходими а, почва, води, води и а, освен това се допринася за емисиите на въглероден двокис. Въпросът е как може ние, потребителите, да развием ново отношение към начина по който се храним, за да може да Имаме здравословен начин на хранене, който също да е устойчив. И затова трябва да се обръща внимание на всичко, което се случва от фермата до масата. Това е в общи линии голямото уравнение, което трябва да решим, за да намерим добрия начин за балансиране на всички тези системи. Говорихме и за ползването на земеделски ресурси, на земя по-конкретно. В Организацията за храните и селското стопанство е, разработихме насоки за устойчиво ползван, земеползване. Е, има и устоки за устойчиви инвестиции в областта на селското стопанство. Целта е да се е, използва земята по начин, по който всички да могат да извлекат ползи от използването на тази земя. Следващият въпрос беше за биотехнологиите. Както казах, търсим по-добри начини на производство, където да има по-големи реколти, да има по-малко растителни заболявания или зоонози, защото все повече се разпространяват нови заболявания. Те е, се разпространяват поради промените в климата и това въжи не само за човешкото население, но и за онези е, проблеми е, в областта на здравето на растенията и животните, които стават резистентни на третиране. И това е все по-голям проблем. Затова няколко страни се обръщат към нас за съвети. И ние се опитваме да се погрижим за най-малките стопанства, които не разполагат с новите технологии. Опитваме се да им предоставим информация за това как дейността им се отразява на околната среда, как се отразява на човешкото здраве и как може да се промени по подходящ начин. Но, както казах, Организацията за храните и селското стопанство е посредник. Целта ни е да съберем всички е, на едно място. Миналата седмица е, разговаряхме за метода CRISPR, нов начин на производство. Е, целта е да се предостави форум за обсъждане на, на подобен тип методи и е, участниците да решат е, кои методи са най-подходящи за тях. Целта е методите да са възможно най-устойчиви, да имат въздействие, възможно най-малко е, е въздействие върху околната среда и е, да помогне за справянето с растителните и животинските заболявания. Не можах да отговоря на всички въпроси, тъй като разполагах само с 10 минути. Председателят и Европейската комисия искали да се изкаже? Не. В такъв случай разполагате с още 5 минути. Исках просто да благодаря на Европейската комисия и Евро... на Европейския съюз за дългосрочното сътрудничество с, Евро... с а, Организацията за храните и лекарствата Европейския съюз по-настоящем е най-големия вносител на средства в бюджета на организацията. Сътрудничим се интензивно при реакцията с, при различни е, бедствия в различни страни и разпространение на устойчив подход в най-различни области. Преди няколко седмици подписахме проекта за устойчив риболов с Европейския съюз, Африка, Карибските страни и Тихоокеанските страни. Имаме и е, специален формат на, на поддържане на диалог за намиране на общи решения на общите проблеми, с които се сблъскваме по света. Целта ни е да работим заедно, за да намерим решение на сложните проблеми, с които се сблъскваме тук в Европа. Но и е, трябва да се има предвид, че Европейският съюз е, е дарител за много страни в Африка и е, с тези страни работим заедно с Европейския съюз в общи работни групи. Е, светът е, трябва да забрави бедността и глада. И това е нашата цел. Има различни области, в които работим заедно. Селско стопанство, е, лесовътство, риболов, безопасност на храните, е, растителни заболявания, зоонози. Много области, така че искам да благодаря на всички вас, защото вие одобрявате бюджета и искам да ви благодаря за подкрепата и доверието в Организацията за храните и селското стопанство и се надявам, че ще можем да работим още по-добре. Целта ни е да си сътрудничим с вас в областта на Зеления пакт. Това е новото предизвикателство. Ние в Организацията за храните и, и лекарствата също променяме своя подход. По-рано искаме да се увеличи Искахме само да се увеличи производителността. Но а, е, в днешно време променяме подхода си. Целта е да, да се увеличи е, производителността, но също без да се засяка околната среда, климата и, и така е, можем да работим заедно и да продължим да се учим и да обменяме добри практики с други части на света. Част от мисията на организацията между Организация за храните и селското стопанство е именно да помогне за обмена на практики. Надявам се, че обсъждането беше полезно за вас и ако имате допълнителни въпроси, пишете ми. На ваше разположение съм. Благодаря. I'll now give the floor uh, for the five last За заключителни коментари давам думите на думата на господин Сеп, заместник председател на Комисията по селско стопанство. Благодаря много. Вие работите в Рим, но сте добре дошли в Брюксел. Вижте колко е хубаво времето. Много се радвам, че сте тук. И искам да кажа, че много рядко имаме възможност да се съберем така трите комисии да обсъдим елементи от общ интерес. вие навлязохте в големи подробности. Тази тема е изключително важна. Ако искаме сериозно да се занимаем с сериозните проблеми, с които се сблъскваме, трябва да работим в сътрудничество с различните парламентарни комисии, които се занимават с различни области на политиката, защото иначе може да стигнем до ситуации, в които малко или повече си противоречим в някои от елементи от работата си. За мен е очевидно, че някои от елементите на производството на храни, с които вече сме свикнали и дори разглеждаме като традиционни, тъй като съществуват от толкова дълго време, на практика значително влушават загубата на биологично разнообразие и виждаме, е, че е, е, е крайно необходимо да се увеличи е, разнообразието на е, култури, които се използват за изхранване. Споменахте Конвенцията за биологичното многообразие и срещата в Кунмин в Китай – казахте, това може да бъде парижкия момент за биологичното многообразие. Много ми хареса това ваше изречение. Точно това ни трябва. Съвсем наскоро минаха изслушванията на комисарите и беше подчертано, че е необходимо да разполагаме с е, ясно определими и измерими цели за биологичното многообразие, така както ги имаме за промените в климата. Т.е. да имаме ясна рамка, спрямо която да работят всички и която да е разбираема. И точно за това е, са толкова добри целите, като целите за въглеродния двокис и по-конкретно елемента да се намалят, да, да станат такива економиките по света, че да нямат емисии. Знам, че и вие работите е, в тази посока. Това ще бъде важна тема при увеличаването на амбициите на мрежата за биологично многообразие за след 2020 година. Избор нямаме. Е, продължава да изчезват видове и е, скоростта на изчезване се увеличава. Казахте, че мерките в областта на производството са също от значение за използване, за постигането на целите от Париж. И ако искаме да засилим устойчивостта на Европейския съюз срещу промените в климата, тогава на следващата 25-та среща на страните на, по конвенцията за проблемите с климата в Мадрид трябва да даде нови решения. И що се отнася до запазването на добро състояние на почвите и на биологично многообразие, трябва да се погрижим неустойчиви практики да не получават финансирането Европейския съюз в бъдеще. Селското стопанство, както и много други отрасли от економиката, ще трябва да се променят значително и трябва да им се даде голяма подкрепа, за да могат да постигнат тези промени. Тези промени няма как да се случат и те от само себе си. И на някои места ще е доста трудно, ще се изисква доста сложни приспособявания. Затова не можем просто да кажем на хората, трябва да промените нещата, трябва да им предоставим подкрепа, за да го направят. И накрая, разхищението на храни увеличава се гладът по света 1 милиард и 800, 800 милиона души по света в момента нямат достъп до безопасни и хранителни храни. И се надявам, че е, всички ще положим съвместни усилия, за да се разреши този проблем. Благодаря много. Много е, важни неща казахте. Продължаваме да работим за двете конференции на страните, които споменахте. 25-та за климата и 15-та за биологичното многообразие. И се надявам, че ще е, продължим да работим в добро сътрудничество заедно. So thank you, Mr. for, the, for your conclusions. Благодаря за заключенията. С това приключваме работата си по тази точка от дневния ред. В 4 часа преминаваме към изслушването за устой... устойчивостта на европейското селско стопанство и въздействието на споразумението с страните от Меркосур. Благодаря на всички, които присъстваха на тази важна първа част от нашето заседание.